Dear ladies and gentlemen, I kindly... Дами и господа, моля заемете местата си, за да започне заседанието на Комисията по правни въпроси. Първо, добре дошли на всички ви. Добре дошли на онези, които са преизбрани. Добре дошли и на всички новоизбрани е, за нашата комисия. Също искам да поздравя преводачите, политическите съветници, служителите, които допринасят за работата на Комисията по правни въпроси. Ще говоря на английски, за да може да се разбираме максимално за това, което ще се случи. Аз председателствам това заседание, тъй като съм заместник-председател на предишната комисия и ще председателствам това заседание до момента, в който изберем нов председател на комисията по правни въпроси. И така, обявявам заседанието за открито. Ще чета доста, тъй като трябва да спазвам процедурния правилник при избори и искам наистина да спазваме процедурния правилник максимално точно. И така, първо искам да припомня на депутатите, че целта на заседанието е да се учреди бюро на комисията, да се избере председател, както и четирима заместник председатели по правило 104 от процедурния правилник. Депутатите трябва да носят със себе си картите за гласуване. Ако не ги носят, трябва да поискат сега допълнителна карта. Ако някой от вас не носи своята карта за гласуване, моля проверете дали разполагате. Надявам се да не се налага, но е хубаво да ги имате. Ако някой е забравил картата си за гласуване, има възможност да се организираме в максимално бързи срокове. Моля, дайте ми знак, ако сте забравили картата си. Not a case. Няма. Забравили картата си, продължавам. Редът на изборите първо, председател се избира, след това заместник председатели. Имената на заместниците, които ще участват в гласуването, са следните. Ще спомена по един, един всъщност, един, Ангел Джамбаски. Извинявам се, не произнесах, може би, правилно името ви на английски. Добре е дошъл като заместник, който участва при гласуването. Ако има някакви промени при заместниците в политическите групи, политическите групи трябва да ме информират преди а, самото гласуване. Не виждам някой да има информация за мен. Добре, продължавам и сега пристъпваме към основната част, а това е избор на председател на комисията. Отбелязвам кворум от една четвърт от а, депутатите, което означава 7 а, депутата. Следователно можем да гласуваме. Do we have for the the election of chair? Какви са, кои са номинациите за председател? Mr. Свиевка. Господин Цивка. Бързо дякую, пани przewodnicząca. Благодаря, госпожо председател и трябва да кажа, че за мен е огромно удоволствие и чест да ви поздравя от името на най-голямата парламентарна група, групата на НП. Поздравявам новите колеги в тази комисия и както винаги в началото на мандат Надяваме се да работим и да си сътрудничим добре през едния мандат. От името на НЕП бих искал да предложа кандидат за председател на комисията. Това е колегата от Чехия, професор Плавел Свобода. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря, господин Цивка, за това, че представихте господин Свобода за кандидат. Сега, господин Свобода, съгласен ли сте да бъдете номиниран? Да, съгласен съм. Uh, thank you very much. Благодаря. There any more? Има ли други кандидати за председател, които искате да номинирате? No, I don't. Няма такива. Не виждам други кандидатури. И така започваме с гласуване. Нека да гласуваме господин Свобода да бъде избран с ръкопляскане. Това е най-бързият начин, за да разберем имаме ли нов председател. Моля всички депутати, които са съгласни, господин Свобода да стане нов председател, да аплодират. Господин Кава да иска да се изкаже. Oui, je le cherche. Merci, je veux. Да. Искам само да кажа, че аз подкрепям избора с ръкопляскане. Uh, that's very nice to... Добре, чудесно. Много се радвам, че одобрявате тази процедура. Uh, за това нека аплодираме. Yeah. Е, So... И така, Мога да кажа, че е съвсем ясно, че господин Свобода може да бъде избран. Поздравявам ви. Желая ви успехи като председател. Моля, заповядайте на подиума като нов председател и да продължим с заседанието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 Ladies and gentlemen, uh, dear colleagues. Дами и господа, уважаеми колеги, благодаря за доверието. Обеден съм, че работата ни ще бъде много интересна, дискусиите също. Надявам се да се опознаем Доколкото разбирам, много бързо трябва да се движи това заседание напред. Поради тази причина ще говоря английски, защото не искам да губя времето ви, чакайки за превод. So, if you allow... Така че, ако ми позволите, направо продължавам с избор. Изборът на първи заместник председател на нашата комисия. заместникът, заместника го няма. Кворум. Е, една четвърт от е, депутатите, седем депутата е, са налични в залата, така че може да се гласува. Кого номинирате за първи заместник председател на нашата комисия? sorry, I just wanted to tell you the following. Искам да кажа следното. Преди е, да започне заседанието на Комисията по правни е, въпроси, имаше заседание на социалистите и демократите и аз бях излъчена като координатор на нашата група, така че се оттеглям и повече няма да бъда кандидат. Just therefore, uh, Lydia Geringer in order to... И, е, така че, за да стана първи заместник председател и четвъртия на социалистите и демократите. Uh, thank you, thank you, madam, for this information. Благодаря ви за информацията. Имаме един кандидат за първи заместник председател на комисията, госпожа Лидия Герингер. Дъденберг, ако правилно съм ви произнесъл името. Благодаря. Благодаря ви. Доколкото разбирам, госпожа Гюрингер е, е номинирана от вашата група. Добре. Въпросът сега е дали госпожа Гюрингер е съгласна да бъде предложена. Да, съгласна съм. Благодаря. Have... Имайки предвид факта, че имаме само един кандидат, мисля, че можем отново с ръкопляскане да одобрим кандидатурата. Uh, look, uh, looking. Just, to come up. Yes. Uh, Mrs. Uh, Geringer, would you... Госпожа Герингер, може ли да заемете мястото си на подиума? Thank you very much. Благодаря. uh, we proceed to the, to the... Продължаваме с избор на втори заместник-председател. Имаме кворум все още кои са кандидатите за второ заместно председателско място. Е, Господин Кавада. Um, I was waiting for somebody. Чаках е, някой да ме номинира, да представи кандидатурата ми, а, но явно няма никой и трябва сам да представя кандидатурата си. Много се извинявам. Господин председателю, аз ще спестя на колегата притеснението и го предлагам като кандидат от АЛДЕ. Е, моля да вземе наистина мястото, което му се полага. Много мило от ваша страна. Има ли други кандидатури? Няма. Така че имаме един кандидат е, за второто заместник председателско място, господин Жан-Мари Кавада. Съгласен ли сте, господин Кавада? Мисля, че това беше очевидно, но така не, че трябва да ви попитам? Je suis beaucoup plus à l'aise depuis que mon collègue. Е, сега вече се чувствам много по-добре, защото моя колега публично вече ме предложи. И така имаме вашето съгласие. Добре. Може ли да продължим с гласуване отново с ръкопляскане? Thank you very much. Благодаря. Моля да заемете мястото си тук на трибуната. Продължаваме нататък. Избор на трети заместник председател. Имаме ли кандидат? Да, имаме. От името на НП аз с удоволствие представям нашата кандидатура господин Аксел Фос. А, той има много а, опит, отличен колега и приятел. Благодаря. Господин Фос, съгласен ли е да бъде номиниран? Да. Чудесно, благодаря. Отново, други кандидати има ли за третото заместник председателско място? Няма. Добре. Продължаваме, гласуваме с ръкопляскане. Thank you very much. I would like to... Благодаря. Господин Фос, заповядайте тук. And lastly, but not least... Не на последно място, трябва да изберем четвърти заместник-председател. Има ли кандидати, госпожо, госпожо Регнер? Благодаря. Както вече казах, аз бих искала да предложа като четвъртик заместник-председател колегата Стерес, четвърти заместник председател. Uh, thank you, thank you very much. Благодаря. Госпожа Делво Стерес, съгласна ли е? Yes, uh, I do. Съгласна съм. For my bad pronunciation of your name, but... Съжалявам, че не произнесем правилно името ви. We have your consent. Чухме вашето съгласие. Има ли други кандидати за четвърто заместник председателско място? Няма. Гласуваме отново с аплодисменти. Моля да заемете мястото си тук. <laughs> yes, please. There is one има място за вас, едно място. Okay. Thank you very... Много ви благодаря за бързата процедура и бързата работа. Последното ми съобщение, следващото ни заседание ще бъде на 10 юли в 9 часа сутринта. Много ви благодаря. Закрием застанието.